и съгласно а, правилника за работа на парламента. В среда, заедно с председателя на съвета, ще подпиша 9 правни акта а, съгласно правило 78 от правилника.